Iniziamo. Bene, possiamo dare inizio ai lavori? Хайде да започваме. Elisabeth. Elisabeth. Bene. Benvenuti a tutti, diamo inizio ai lavori della Commissione. Добре дошли на всички. Започваме заседанието. Първата точка е приемане на дневния ред. Lo consideriamo approvato. Ако няма възражение, приете. Както знаете, на последния съвет на министрите на селското стопанство беше засегнат проблема с зектина. Нашата комисия трябва да бъде подробно информирана, за да може да заяви своята позиция. Поисках Европейската комисия да ни представи един отчет в който да изложи проблемите и съответните мерки, които възнамерява да приеме е, комитет, управленския комитет. Ще говорим по тази тема в точка разни. Ако няма възражение, ще четем, че протокол от заседанието на 28 февруари се приема. Ще добавя, че е, днешното заседание се излъчва в интернет. Има една малка поправка в дневния ред. Тъй като испанските колеги ще закъснеят малко, самолета им е излетял по-късно. И ако не възразявате, предлагам да започнем с точка 5 и после ще се върнем на четвърта. Госпожа Неделчева тук е ли? Ще започнем с точка 5. Европейски статистики за трайните насъждения. Госпожа Неделчева. Регламента, предложен от комисията, трябва да актуализира и да упрости съществяващата рамка за е, европейската статистика за трайните насъждения, като отменя два съществуващи нормативни акта 357-79 е, е, на съвета, регламент за винарските статистики, лозарските стъки и 2109 за статистиките за насъжденията на плодни дръвчета. Датата за внасене на изменение 11 април по обяд. Гласуването в комисията ще се състои на 2 май тази година. Благодаря на представителите на комисията и веднага давам думата на госпожа Неделчев, която ще представи своето становище. Благодаря, господин председател. Колеги, ще припомня в началото, че доклада е законодателен и след влизането в сила на Лисабонски договор парламента е със законодател. Това означава, че прилагаме новите правомощия на парламента в областта на селското стопанство. В доклада за статистиката за трайните насъждения поставям акцента върху два важни пункта – Първият е опростяването на правната рамка по отношение европейската статистика за трайните насъждения и второто са делегираните автори. Има и друга важна, друг важен аспект, който беше изтъкнат още в първия дебат тук в Комисията по селско стопанство преди няколко месеца, а именно премахването на приложение 1 и вписването му в текста, нещо, което съм описала в доклада. В приложение първо се описва приложното положение на регламента и се изборояват културите, за които се води статистика. Това е изключително важно. Не трябва този това да се сменя с делегиран акт. За това бившето приложение първо сега е включено в текста. Второ, по отношение на упростяването. Комисията положи усилия за да намали административното бреме за хората на свободна практика, като отговори също на потребностите на пазара. Аз опитах да отида по-далеч, като а, примахнах а, а, измененията, които изключват малките е, стопанства. Премахна също разпределянето по региони на някои данно за лозите, е, предназначени за други цели, а не за вино. Това са нови е, изисквания, които не съществуваха до сега. Особено разпределянето на данните по нутри за различните региони. Така те са по подробните данни водеха до прекалено административно бреме без да резултатите да са сигурни. Що се отнася до делегираните актове, аз исках да защитя интересите на парламента, наблягайки на стриктното прилагане на принципите, изложени в резолюцията от 5 май 2010 година за законодателната власт на законодателните правомощия на парламента. Дава се мандат на комисията в 5 години, е, от влизането в сила на регламента. Отначало беше предложено това да бъде неопределен период. Комисията се задължава да изготви доклад за делегирането на правомощия най-късно 9 месеца до края на 5 годишния период, като това делегиране може да се продължи по взаимно съгласие освен ако парламента или съвета не се противопостави на това предложаване най-късно до 3 месеца след края на всеки период. Давам си сметка, че тук става въпрос за чисто правни аспекти, но смятам, че още от сега трябва да обмислим въпроса заедно с комисията и съвета и да видим как ще се уреди въпроса с делегираните актове. Още повече, че от известно време говорим и за изпълнителни актове. Искам да чуя и мнението на колегите и позицията им по този въпрос. Всеки делегиран акт влиза в сила само ако Европейския парламент съвета не се е противопоставил в двумесечен срок, считано от нотификацията на този акт на съвет, от парламента на съвета, като срокът може да се продължава с два месеца по инициатива на парламента или на съвет. Формулата 2 плюс 2 плюс 2 е, е нова, защото до сега беше 2 плюс 1. Важно е парламентът да има достатъчно време за реакция, като делегирането може да бъде отменено във всеки момент от парламента и от съвета. И това решение слага край на делегирането на актове. Отменянето а, а, влиза в сила от публикуването на решението в официален вестник или на по-късна дата, ако е уточнено така. И а, ще приключа тук с правните аспекти. Пак ще наблегна включването на а, приложение 1 в а, текста упростяването, премахването на, улекотяването на административните бариери и уточняване на обхвата на делегираните е, актове и разпределяне точно на правомощията на комисията, съвета и парламента. Благодаря ви. Благодаря, Мария. Отлично свършена работа. За хармонизирането, ние наистина сме много доволни от този доклад. Сега давам думата на Елизабет Ягъл и след това на господин Папастанко. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря най-сърдечно на докладчика. Тя наистина е изготвила един чудесен доклад и освен това трябва да кажа, че и доклада на комисията съвсем не е лош. Комисията също проявява откритост, имайки предвид предишните дебати и насочва действията си към намаляване на бюрокрацията. Аз взех думата, защото освен измененията, които предлага докладчика, аз искам да стигна малко по-далеч по отношение на намаляване на бюрокрацията и упростяване на процедурите, също така и да ви предоставя позиции при преговорите. Знам от последните доклади, които са правени по тази точка, колко твърдо се водят преговорите и как веднъж събрани данни трябва да бъдат достатъчни. Е, земеделските стопани не трябва да бъдат принуждавани да събират подобни данни по два или три повода. Това са предложения, които аз ще направя, просто защото искам да запазя тази е, предишна традиция, да я доразширя и освен това при по-малките земеделски стопанства мога да се представя повишаване на броя на хектарите, но по принцип искам сърдечно да благодаря на докладчика за чудесната работа, която тя е свършила. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика, госпожа Неделчева. Благодаря и за доклада, който е изготвила. Както тя правилно спомена, става дума за един юридически текст и и смятам, че нейните изменения са наистина изваредно уместни. Особено относно правата на Европейския парламент и неговото място в цялостното функциониране на Европейския съюз. Става дума предимно за член 209 на договора за функциониране на Европейския съюз и трябва наистина, наистина да имаме да има промяна, дерегламентиране, що се отнася до трайните насъждени. Наистина, а трябва да, да приемеме и а, е, мястото на анекста, защото това ще гарантира институционното функциониране. Трябва обаче да бъдем много предпазливи, защото и пред, предупреждавам е, колегите, това дерегламентиране е доста изключително и просто трябва да имаме предвид къде, е, къде, къде е мястото на трайните култури в цялата, в цялата структура за събиране на статистически данни. И ще преповторя казаното от госпожа Яйгеле. Статистиката трябва да бъде качествена, вярно, но при всичко, че не трябва да бъде тежеста за малките стопани. Благодаря. Аз също поздравявам докладчика за нейния доклад който е много добър. За мен е важно ние да осъзнаем, че регламента за статистиките трябва да бъде ограничен само върху трайните насъждения, защото ако всяка малка овощна градина бъде включена, това ще се превърне в чудовищна бюрократична машина, защото всъщност и най-дребните земеделски стопани ще бъдат включени в статистиката и ще бъдат е, натоварени с бюрокрация, с която няма да могат да се справят. За това трябва да се събират данни, които наистина са ценни съкратени, а тези площи, които служат само за задоволяване на собствените потребности, не би трябвало да се вземат предвид. По този начин ще се спомогне за намаляване на бюрокрацията. Благодаря. Благодаря. Господин Мишел Дантен, имате думата. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчицата за от отлично свършената работа, откритостта, с която тя прие предложенията на всички. Бих искал да направя две забележки. Първо, по приложение 1 и 2. Струва ми се, че може да отидем още малко по-далече по, по пътя на упростяването. Парламент трябва да участва в това опростяване, не смятам, че делегираните актове могат да свършат работа тук. Защото смятам, че статистиките са нещо прекалено важно и основно, за да не участваме в цялостния процес. И що се отнася доказаното от госпожа Егле, що се до лозята, мисля, че е, там стопанствата могат да бъдат не 0,2 хектара, 0,5 хектара. Благодаря, Мишел. Марк Таравела сега. Благодаря ви. Изказвам се от групата на социалистите и демократите, за които съм докладчик в Сянка. Смятам, че доклада на госпожа Неделчева е, отива право в целта. Искам да я поздравя за качествата на доклада и за две неща специално. Опростяването. А, мисля, че тя успява да постигне тази цел и с е, и, приложение 1 и 2 тя постига тази цел. И второ, уточняването на обхвата на делегираните е, актове, така че нямам никакви възражения към работата й. И искам да подхвана обаче нещо, което спомена Мишел е, и да кажа, че изключването на стопанства с повърхност под 0,2 хектара може би ще наложи да внеса едно изменение. В тази така ще се изключат всички малки производители и по този начин статистиките няма да са верни. За това ще предложа 0,2, а не 0,5 хектора. но като цяло смятам, че докладчика работи чудесно. Тя направи заседание с докладчиците в Сянка което никак не беше лесно, изложи всички проблеми. Искам отново да приветствам нейната работа. Нямам почти никакви възражения. Може би само тази повърхност 0,2, тази площ, нали, тук става въпрос за е, една съвсем малка площ, за да не се изключват от събирането на статистически данни малки стопанства, които в някои държави са многобройни. Bene, se non ci sono altri... Ако няма други желащи да се изкажат, давам думата на господин Диас Муниос, представител на комисията, директор на Генерална дирекция селско стопанство. Euh, благодаря ви. Господин Карадосов самата от, от Евростат. Искам да благодаря и аз на докладчика за отличната работа, която тя свърши. Тя отлично е разбрала целта и пътя, по който трябва да върви, за да я постигне пътя, който беше предложен от комисията, което всъщност включваше изменения които, на които комисията гледа благосклонно, <clears throat> особено когато вървят в посока на нашите желания, а именно да се упростат статистическите данни, за да бъдат по-лесни и по-полезни на потребителите. Отбелязваме, че съществуват вече е, редица стъпки за упростяване, които отиват по-далеч от предложеното от комисията първоначално. Смятаме, че това обаче води до някои ограничения. Разбира се, законодателя е суверенен, той може да е, напълно свободно да решава как да определи най-подходящото решение. И комисията ще се опита да сътрудничи с другите институции, за да намери компромис, който да получи максимална подкрепа от страна на трите институции, за да запазим най-съществените, най-важните елементи на предложението на комисията. Ще спомена някои от пунктовете, повдигнати от предишните оратори. Значителна промяна в праговете може да създаде проблеми не само при ползването на статистическите данни, а и за а, е, сравнителните процеси между държавите членки. А, е, например, статистиката за лозята или за овощните градини се променя много от държава в държава и дори от регион в регион. Една дълбока промяна в тази област може да а, попречи на сравнимостта не само на териториално равнище, и по отношение на преди, статистически данни от предишните години. По отношение на делегираните актове, ние сме за опитите да се намери компромис, който напълно да за отчита общото разбиране, ще проучим внимателно предложенията на парламента и на съвета, за да може да намерим взаимно приемливо решение, което да зачита правомощията на всяка една от тези институции. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кардозо от Евростат. И ако няма други желащи да вземат думата, давам отново думата на Мария Неделчева. Благодаря, господин председател. Бих искала първо да благодаря на колегите, които участваха в обсъжданията и ще се върна към точките и проблемите, които те повдигнаха. Разбира се, основната цел е намаляването на административната тежест и промените отиват в този смисъл. В разговорите с комисията ще разгледаме евентуално и възможността да включим някои таблици в приложения 2 и 3. Тези таблици могат да бъдат незадължителни, но ще видим, може ще го обсъдиме. Срока за внасене на изменения е 11 април и аз съм готова да приема всички предложения. Що се отнася до увеличаване на площта, аз също зададах въпроса защо не от 0,2 на 0,5, защото освен за качеството на данните и съпоставимостта, трябва да се вземе предвид и страните, в които, ще има, в които има много малки стопанства, е, но ако отидем до 0,5, това може би ще покрие 10-15% от цялото производство. Това производство няма да бъде включено, така че то някакси ще остане в, в сянката. Така, това беше един от аргументите ми. За това аз а, се спрях на площа 0,2 хектара. Що се отнася до делегираните актове, наистина трябва да дообсъдиме обхвата, но смятам, че с комисията и съвета ще може да се намери споразумение. Не е лесно, проблема е чувствителен, но всички колеги, които са загрижени, нека бъдат сигурни, че аз ще защита парламента цяло и е, за да имаме позиция, която след това да ни позволи да имаме добра отправна точка за отглеждане на следващи проблеми. Благодаря, Мария. И сега ви пропомням, че от крайния срок за внасяне на изменения е 11 април 12 часа. А в комисията тук ще гласуваме доклада на 2 май Виждам, че испанските колеги са тук, така че се връщаме към точка 4 от дневния ред. И ви предлагам да си вземете картите. Испан... Испански представители от НП пристига, да. И колегите социалисти са тук, да. Сега положението вече е под контрол. Благодаря. А сега можем да преминем към точка 4. Става дума относно инвестиции в бъдещи предизвикателства и бюджетни средства за устойчив Европейски съюз през 2013 година. Водещата комисия е Комисията по финансови предизвикателства. 45 изменения са внесени. Джовани, след гласуването, добре. В такъв случай Имаме 6 компромисни изменения. Готови ли сте да гласувате? Моля, гласувайте. Компромис номер 1. Гласувайте компромис номер 1. Avete votato tutti? Bene, chiusa la votazione sull'1. Край на гласуването. Приема се. Сега Преминаваме към компромис. Изменение. Изменение номер 8. Сгласуваме изменение номер 8. Минаменто 8. Изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се. Приема се. Разхвърля се, пардон. Втор, втори компромис. Компромис номер 2. Гласувайте. Бути. Всички ли гласуваха? Край на гласуване по компромис номер 2. Приема се. Има изменение 14. Гласувайте изменение номер 14, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то. 15-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 3 гласувайте. Компромис номер 3. Гласуването започна. Всички ли гласуваха? Компромис номер 3. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 19-то, не 18-то поправя се председателя. Не, 19 те пак поправя се председателя. 19-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Allora, dobbiamo votare la prima parte. Трябва да гласуваме и първа част на 18-то. Моля, гласувайте 18-то изменение, първа част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 4. Моля, започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25-то. Моля, гласувайте. 25-то. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. 30 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение, компромисно изменение. Моля, гласувайте. Шесто компромисно изменение. Прието. Тридесет и четвърто изменение. Първа част. Моля, гласувайте по първа част на 34-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то изменение. Спочнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 изменение. Моля, гласувайте по 37 изменение. Тридесет седмо изменение е прието. 38 осмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то изменение. 39-то. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Гласувайте по изменение 41. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. на 42 на Таравела. Край на гласуването. Приема се. 43-то изменение. Всички ли гласуваха? Приема се. 44-то на Егеля. Край на гласуването. Приема се. И 45-то. 45-то изменение. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Да, приема се. И сега гласуваме цялото становище с внесените изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и Поздравления на господин Лавия. Давам му думата. Джовани, имаш думата. Благодаря. Исках да се изкажа след като приемем становището, което комисията възнамерява да представи на комисията ШО, защото тази комисия вече има има подобен доклад на, на Гарига, в който а, всъщност се повтарят редица неща. И <clears throat> господин Гарига е, прият, е готов да приеме и други изменения. Например, финансирането на <clears throat> общата селскостопанска политика да остане като отделно заглави или подзаглави. Така че ще се отделят селскостопанската и риболовната политика. Обаче има един пункт, който господин Гарига, по който не приема нашата позиция. Мисля, че Всички, които държат на ОСП, са готови да се борят за нашето предложение. Ние искаме след 2013 година да има средства, които да са най-малкото равни на предвидените в предишната, досегашната МФР за ОСП. Това е включено в текста, но господин Гарига не приема в рамките на следващата многогонична финансова рамка да се преразглеждат средствата в зависимост от процента на инфлация. Аз ще внеса изменения и ще помоля всички а, мой приятел, независимо политическото отсветяване, които се занимават с селско-стопанския бюджет, да ме подкрепят за преоценка по отношение на новата финансова рамка. Благодаря, Джунани. Благодаря. Мисля, че всички членове на комисията ще те подкрепят. Някой друг иска ли да се изкаже? Добре, продължаваме с следващата точка на дневния ред. Точка 6. Изменение на директива 2112 на съвета за соковете от плодове и някои изходни продукти, предназначени за консумация от човека. Докладчика по становището госпожа Данцила като проекта, проектостановището ще се разглежда. За втори път се опитваме да изменим тази директива за плодовите сокове и други сходни продукти за консумация от човека. Става въпрос за използването на запазените наименованията, нормите за етикетиране на тези продукти преди пускането им на пазара в Европейския съюз. Давам веднага думата на госпожа Станцила, автор на становището. Датата за внасене на измененията е 31 март по обяд. Докладовете са на още преведено на всички езици. Госпожа Данцила. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor cu care am colaborat în timpul elaborării proiectului. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да благодаря на всички колеги, с които работих заедно при изготвянето на становището. Моят доклад визează compoziția иска да подобри някои разпоредби във връзка с състава и използването на минимални количества и също така етикетирането на плодовите сокове, за да може те да се продават по-лесно в рамките на Европейския съюз и също така да се насърчава тяхното свободно разпускане на пазара. Става дума за директивата от 2001 година и за някои опростявания. Освен това става дума, че в списъка е, на е, плодовите сокове трябва, са включени домати и е, захарта се премахва от списъка на допустимите вещества и сега е, тази добавка е, е допустима само за плодови нектари, които обаче трябва да отговарят на общоевропейски правила за етикетиране. Няма някаква особена причина да се търси някаква нова уредба за това. Това, че добавките на захар не са включени в списъка, т.е. захарта не се допуска, се дължи на препоръка на специалистите в тази област. Същевременно ни е необходим определен срок за да а, включим в етикета указанието без захар, за да може потребителите бавно да привикнат към тези етикети. Знаете, че една подобна директива не може да се промени от днес за утре. И ако сега вече не се допускат добавки на захар, т.е. Захар, продуктите включват само плодова захар, то тогава купувачите ще бъдат малко объркани и за това е необходимо да се предвиди е, известен срок, преходен, в който на етикетите да пише без добавка на захар. Това не бива да се чете върху етикетите за плодовите сокове, но индустрията трябва да информира потребителите, че в супермаркетите ще се появят нови продукти, които не съдържат захар и върху чието етикети няма указание не съдържа захар. Става дума и за това, че за такива продукти трябва да се използват достатъчно зрели, чисти плодове, които да бъдат съответно обработени след прибирането им, така че да бъдат по-дълготрайни. Естествено, ни е необходим и преходен срок, за да може потребителят да свикне с тези нови условия. Същото се отнася и за производителите. При прилагането на директивата е важно да предвидим преходен срок от 18 месеца, за да може индустрията да. Т.е. за да може съответно сферата на производството, производствените предприятия да пласират своите складове на личности Важно е също тези изделия, които а, са етикетирани преди това, а, да могат да се продават а, на пазара още година и половина. Пет години след влизането в сила на тази директива не може а, вече върху етикета да има указание без добавка на захар – Очаквам вашите предложения и изменения, за да може това становище да отговори на желанията на всички държави членки. Благодаря. Bene, grazie, onorevole Благодаря, госпожо Данцила. Госпожа Юзо, имате думата. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че разполагаме с едно много добро предложение, един отличен доклад, по който малко може да се каже. Има. Измененията са включили нещо необходимите изменения. Значи, прави се разлика между плодови сокове, нектари и упростяване на Пресъставането на някои а, аромати. Мисля, че е правилно факт, правилен е факта, че дом са добавени и доматите в а, този списък. Прави се правилна разлика между от една страна плодовете сокове и от друга страна нектарите, които биха могли да съдържат добавена захар. Така че според мене, трябва просто да организираме кампании за информираме на, на широката общественост за това, че е, законодателството се променя, че след 5 години е, ще изчезне добавената захар и обозначаването на добавената захар, защото това може да обърка до, до известна степен потребителя. Важно е също така и е, стоките, внесени от е, трети страни, да бъдат етектирани по същия начин и е, правилата да се прилагат в Европейския съюз и извън от него. И още веднъж искам да благодаря и да поздравя на докладчика и комисията. Госпожа Ягел, има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на докладчика. Знаем, че тя винаги работи много добре и полага много усилия да отговори на нашите изисквания. Въпреки това, това предложение на комисията по принцип ми създава известни притеснения. Ние като комисия по селско стопанство трябва да дадем становище на комисията по околна среда, така че тя ще бъде тази, която е, ще е, се произнесе накрая. Искам да попитам как в крайна сметка ще трябва да третираме вносния плодов концентрат, който не е, е съответно етикетиран за потребителя. Докладчика съвсем ясно посочи, че трябва да се използва плодове с най-високо качество. И сега на този фон как трябва да се отнасяме към вносните стоки, към вносните суровини аз, доколкото виждам, за нас тук възникват доста големи трудности. Необходим ни е преходен срок, присъединявам се към това мнение, защото потребителят има нужда от достатъчно време да привикне към нещата и да започне да гледа на тях позитивно. И ако вече нямаме право да пишем на етикета без добавка на захар, то аз не съм много сигурна какво би могло да се посочи за ясния происход на соковете, нектарите и така нататък в целия европейски сектор. Затова много ви моля да бъдете много стрикни по отношение на нашето становище. Благодаря, господин председател. Бих искал да попитам докладчицата нещо по каква причина а, това някак се е доведено до нашето знание, защото в моята страна, в моя регион въобще не се говори за това и това не интересува никого. И второ, за моя лична информация. Виждам, че говориме за плодови сокове, за чове, употреба от а, хората. Аз не съм чувал плодови сокове да бъдат употребявани от други същества. Госпожа Неделчева. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря и да приветствам докладчика за добре свършената работа. Противно на това, което току-що беше казано, аз смятам, че този сюжет е важен и в него има много важни аспекти. Няма да повтарям казаното вече от докладчика, само бих искала да обърна внимание на няколко важни за мен точки, а именно премахването на захарта от листата с разрешените добавки, улесняването на процедурата по разреждането на ароматите и естествено делегираните актове, който виждаме, че е въпрос, с който се сблъскваме в почти всяко предложение на комисията след влизане в сила на Лисабонски договор. За, разбира се, приветствам премахването на захарта от листата с разрешените добавки. Въпреки това бих искала да обърна внимание на следния проблем. Ако лишим производителите на сокове и нектари от възможността да слагат на етикета без добавена захар, както следва да стане съгласно европейското законодателство в сферата на конкуренцията, потребителите биха могли да се подведат и да се пренасочат към други напитки, които имат право да използват на етикетите си това обозначение. Соковете и нектарите са полезни за здравето на човека и не трябва бихме могли да помислим върху конкуренцията, на която ги излагаме, която е, може да бъде породена от подвеждането на потребителите. Според мен също трябва да се даде възможност на производителите да информират потребителите за липсата на добавена захар в техните продукти и ето защо подкрепям предложението на докладчика по становището да има временна дерогация на забраната да се използва това обозначение. Втората точка привлича вниманието към улесняване на процедурата по разреждането на ароматите и възможността да се използва ароматът от един вид плодове за соковете от този тип плодове. По този начин законодателството се адаптира към производствената практика и отчита, че производството на сокове и това на аромати са две отделни индустрии. Може би това е един от въпросите, които на пръв поглед биха могли да обягнат от нашето внимание в този доклад. И третата точка е свързана, разбира се, с делегираните актове. Задавам си въпроса докъде би довело едно потенциално изменение на приложенията 1 и 2, които съдържат дефиниции, наименования и списък на разрешени съставки. Според мен тяхната промяна би могла да промени обхвата на директивата и по-скоро тук не бихме ли могли да ги считаме за важни елементи и отново да видим каква ще бъде процедурата с делегираните актове и правата, които даваме на комисията да ги изменя. Благодаря ви. Merci. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję pani Dancila za bardzo dobre, interesujące sprawozdanie.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 господин Реймер. Благодаря. Аз също приветствам становището на нашата колега. Смятам, че е много добре, че се предвижда дерогация от е, пет години, но си мисля дали този срок не е толкова дълъг, е, дали не може да бъде направен малко по-кратък. Това, което е, е положително в изменението е, че най-накрая трябва да си помислим, че всъщност е, нормалното състояние е да се предлагат продукти без добавка на захар и е, по-скоро трябва да се означават продуктите, които съдържат захар. Като майка знам колко много трудности е, срещаме в ежедневието, е, за да не предлагаме на децата си още от ранна възраст е, захар и е, да не продължават те подобни вредни навици е, и в, напред, и в е, е, по-напреднала възраст. Комисията мисля, че също се отнася доста съзнателно към тези неща и затова се присъединявам към предложението. Няма други желаящи да се изкажат. Това ще дам думата на представителя на комисията. Жакин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчите за отличните доклади и различните изменения. Предложението има относително технически характер. Отнася се до потреблението на паролови сокове, но същевременно има голямо значение за гарантиране на прозрачността за потребителите. Като цяло първите предложения за изменение върват в една конструктивна посока и по-специално изменението, което предвижда преходен период за складираните количества, които все още не съответстват на изискванията на директивата в края на периода за транспониране и някои съображения по отношение изменения 1 и 2, а именно споменаването на добавената захар Искам да представя как стои положението сега и какви са намеренията на комисията. По-настоящем плодовите сокове могат да или да не съдържат добавена захар. Като цяло, плодовите сокове не съдържат добавена захар. И етикета без добавена захар не се слага системно дори за плодови сокове, които не съдържат захар, което е по-честия случай. С това предложение на комисията плодовите сокове в никакъв случай няма да могат да съдържат добавена захар, ще съдържат само плодовата захар, така че това ще бъде нормата без добавена захар. Разбира се, тази норма трябва да стане известна на потребителите в един разумен срок. И Оттам етикет без добавена а, захар а, става спорен от правна гледна точка, тъй като така или иначе плодовите сокове не могат да съдържат захар по закон. Предвиден е период за транспониране от страна на държавите членки. Той е 18 месеца от влизането в сила на директивата. Има и друго изменение, което е много конструктивно, предвиждането на преходен период за реализация на а, складовите количества, които не отговарят на изискванията на директивата. Периода от 18 месеца за реализация на тези количества и другия период а, справя общо 3 годишен период за адаптация така че да се предвиди по-дълъг преходен период за окончателното премахване на етикетите без на захар изглежда несъразмерно, диспропорционално, защото този факт ще бъде сведен до вниманието на потребителите от самото начало. Така че ако закона се спазва, няма да има нужда от този етикет. Ще трябва да информираме потребителите но мисля, че не, няма да е нужно да се разрешава през прекалено дълъг период да разрешим все още използването на този надпис. Искам да ви благодаря огромно за всичко, което направите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисията. Сега давам думата на госпожа Данцила за заключение. Am ascultat cu mare atenție sugestiile dumneavoastră. Eu am... С голямо внимание проследих направените предложения и искам да посоча, че е добре към тези продукти да не се добавя захар. Потребителят обаче не непременно знае винаги това и смятам, че трябва да се предвиди преходен срок – в който да се поставя това обозначение без добавка на захар на етикета. Има плодови сокове, които не се произвеждат пряко от плодове, но все пак се продават като плодови сокове. И е много интересно това, което посочихте в тази връзка. Може да се говори за происход и за видове плодове, за да може да има по-голяма прозрачност и да няма възможност потребителят да бъде въвеждан в заблуждение. Искам да посоча, че като цяло искаме упростяване на директивата и както каза колегата Мария, това е важно за нашето здраве. Тоест, 10% неалкохолни напитки всъщност са натурални плодови сокове. И аз очаквам от вас съответни изменения в рамките на предвидения срок и съм сигурна, че ние ще намерим добро решение, за да можем да задоволим и потребителите. Благодаря. Благодаря много. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред, седма точка. Изменение на регламент 378 от 2007 година на съвета по отношение на правилата за прилагане на доброволна модулация на преките плащания в рамките на ОСП. Госпожа Раймер се докладчик. Става дума за разглеждане на проекто доклад. Става дума за вземен предвид разпоредбите на Лисабонския договор. Докладчика приема предложението на комисията за критерии, които да въжат за всички изпълнителни актове. Сега давам думата на докладчика Искате ли да вземете думата? Вземете и след това ще дам думата на комисията. Я, данке. Благодаря. При настоящото Напасване към договора от Лисабон става дума за възможността да се предвиди доброволна модулация в допълнение към задължителната модулация която създава много голяма трудност при финансирането на програмите на държавите членки за развитие на селските райони. Това е един много технически доклад. Става дума за доклад, който разглежда основно процедурни въпроси. Предложението на комисията е бъдещото прилагане на регламента да става чрез актове за прилагане Implementing Acts и след тази промяна в доклада ще има някои промени в принципите на изчисляване на регионално ниво, използването на модулираните суми е, и така нататък. Това ще бъде установено от законодателя. Съгласно член 291 е, от договора, държавите член, от договора за начин на функциониране на Европейския съюз, държавите членки отговарят за прилагането на законовите разпоредби и също така в е, всички държави членки трябва да се осигури факултативна модулация, но трябва да се отбележи, че една държава членка само прилага това средство, това е Великобритания. Доколкото знам, Португалия за кратко време също прекрати тази практика, така че до следващата реформа ще имаме само една държава членка, която ще прилага тази процедура до следващото изменение, така че според мен няма да има никакви трудности с предложението на комисията и до 1 април ще смятам, че ще имаме готовност. Благодаря. Molto bene, grazie Britta. Благодаря, Брита. А сега срока за внасяне на изменения е 12 април, 12 часа. Госпожа представителката на комисията, ако няма някой друг, който да иска да вземе думата, госпожа Сузува. Мерси bien, monsieur президент. Си. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да вземам думата пред Европейския парламент. Този път става дума за предложение, което е така практически изцяло прието от докладчика и това ни радва, както без спомената Става дума за едно предложение, което трябва да се съобрази с разпоредбите на а, Лисабонския договор за 2012 година. Комисията приканва Пор- Пор- Португалия да се откаже от доброволната модулация, т.е. преминаване от статукво към тотално статукво. Тоест, дали ще става дума за а, определяне на сумите. То, това определяне вече е направено, така че става дума за промяна на самата сума. ние трябва да приемеме сумата, сумата, предложена от държавата членка, без никаква намеса. Но ако става дума за бюджетна дисциплина или регламентиране на доброволната модулация за развитие на селските райони, ако става дума за това, то тогава а не вярвам да е така, наистина трябва да се, предложи, да се приложи процедура на изпълнение и комитет, комисията трябва да се комитета трябва да се намеси. Така че тази предура ще се приложи само ако е необходимо на сума, която вече е била определена от комисията и която ще се отнася само за 2012 година предвид изнесените изменения, комисията не може да приеме изменения 1 и 3, съгласно които ще има нужда от комитология за определяне на сумите. По другите изменения с въпрос по-скоро на формулировка, на редакционна формулировка. Става дума за, за четвърто и пето. Това е което имах да кажа, господин председател. Поне до тук. Благодаря, господин Сузова. Госпожа докладчика? Не. В такъв случай нямаме повече изменения и минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума също за съобразяване разпоредбите на Лисабонския договор, регламент 485 от 2008 година относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, проекто доклад на господин Капулос Шантуш. Луиш, искаш ли да вземеш думата? Благодаря ви. Както и за предишния доклад, тук става въпрос за приспособяване, съобразяване с Лисабонския договор, премахване на кометологията и заменянето с делегирани е, или изпълнителни актове. Въпросът е редовно обсъждан в комисията и често буди проблеми. Тук предложението а, внася абсолютно необходими промени за съобразяването с а, Лисабонския договор. Има общо съгласие между парламента и съвета. Става въпрос за изключване на мерките, засягаща интегрираните системи за управление и контрол, които се ползват с преки помощи. А, актуализира се прав... правната формулировка и а, е, се определя периода на делегиране на правомощията на 5 години, освен ако няма продължаване на срока и ако няма възражение. Срока за изявяване на възражението е 2 месеца. Също така а, се има предложение в областта на комитология, Съгласно един акт от 95-та година, Комитета по кематологията а, трябва да реши въпроса. въпрос, текстът е много техничен и затова благодаря на секретарията, който много компетентно се намеси. А, Измененията могат да се внасят до 12 април на обяд. Благодаря, господин председател. Сега ще помоля госпожа Боньо, представителка на комисията. Тук е ли е? Да, тук е. Заповядайте. Експозе. Ефективно. Да, Предложението на комисията цели наистина да адаптира регламента към новата правна обстановка, създадена с влизането на сила на Лисабонския договор, особено по време членове 290-291. Измененията се ограничават само до това съобразяване, няма промени по същество. Има голямо сходство между предложението на комисията и проекто доклада на господин Капула Сантос и особено неговата позиция, според която разпределянето между делегирани и изпълнителни актове е, е подходящо. Подкрепяме измененията на господин Капула Санто за адаптиране – е, на текста към общото е, меморандум за разбирателство между е, прият между комисията съвета. Замяна на това има едно предложение по изменение 4 от, от също се до упражняването на делегираните правомощия. А, както ви обясних господин Капула Сантос, той предлага да се ограничи във времето делегирането на правомощия на комисията в период от 5 години. На този етап обаче комисията предпочита правомощията да не са ограничени във времето, да се предвидят за безсрочен период, което вече е заявено в общото разбирателство предвид спецификата на ОСП и необходимостта да се предприемат бързи действия, за да се избегне блокирането, като разбира се законодателните органи могат да прекратят делегирането на правомощия на комисията. Имаме древни бележки по изменение 3. Юристите ни казаха, че това изменение не е необходимо от юридическа гледна точка, макар че иначе е правилно. Благодаря ви, това са моите съображения. Добре, благодаря ви. Благодаря. Госпожа Пуньо, ако няма изказване, ще дам думата отново на Луис. Благодаря. Да, а, с удоволствие установих, че има пълно съгласие между нас и комисията, с изключение на последната ви бележка по отношение на ограничаването на упражняването на правомощията. Ще изчакам мнението на координаторите на другите групи и си запазвам правото да дискутирам с комисията още преди първо четене, защото се надявам да постигнем споразумение на първо четене. Благодаря ви. С това изчерпахме дневния ред. Трябва да си дадем пет минути почивка преди да засегнем точка разни за зехтина, защото съответния депутат още не е дошъл. Аз казах в началото, че ще говорим за а, зехтина в точка разни и сега може веднага да минем към заседанието на, на координатори. Пет минути. Почивка давам за момента. Точка разни и веднага след него заседание на координаторите.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 ci ha raggiunto il direttore Verstelen. Дойде директора Верстейлен, така че може да приключим с точка разни и последната точка, както казах в началото на заседанието. На последния съвет по <coughs> селско стопанство беше проведен дебат за кризата с Ехтина защото цените са изключително ниски и може би ще бъде необходимо да се разреши е, оставането на запаси, за да се облегчи положението. Комисаря обеща да вземе под внимание всичко, което казахме. Радвам се, че господин Ван Штален е сред нас. Мисля, че управителният комитет ще разгледа на заседание си от 13 април този проблем, но надявам се, че господин директорът ще се спре на това. Крайно време е да се заемем с затрудненията в областта на производството на зехтин, макар че комисарът твърдеше, че все още няма условия за складиране, за оставане на запаси, но предвид затрудненията в отрасъла е, в различни страни, Испания, Италия, се надяваме, че е, ще може да изпратим най-малкото едно послание, че сме съпричастни за затрудненията на отрасъла. Предлагам ви да дадем думата. Добре, първо господин директора който ще ни съобщи какво е най-новото развитие и след това колегите. Господин Ванстан. Uh, Благодаря, господин uh, Декастро, за този увод. Да, ние осъзнаваме положението в uh, този отрасъл на пазарите на Европейската общност. Този въпрос беше повдигнат на последния съвет. Бе казано, че в момента цените в Гърция, например, са под абсолютно всички по-низки от колкото и да са били. И Така че отчитаме едно много много огромен проблем на пазарите, особено в цената. Верно, цените са ниски, но те са дори под праговете, които са допустими. Така че проблема бе записан в дневния ред. Ние събира, събрахме цялата информация, която държавите членки предоставиха на наше разположение. Става дума за най-актуалната възможна информация, свързана с количества, цени, наличност и така на И в момента от отчитаме а също така и климатичните условия, каква ще бъде реколтата на тази година, Прямо миналата година и така нататък. Така че, господин председател, в момента сме в процес на изучаване на проблема и оглеждане от всички страни и не мога да кажа нищо повече за сега. Добре. е, не ни, не ни предоставиха нито, нито много информация, нито ни дадахте някаква надежда. Давам думата на първия. Очевидно, комисията не е много наясно с реалностите в този сектор. Цените спадат от 7 години. През последните 5 години цените драстично спаднаха и това е много драматично за сектора. Предвид е, световния спад на цените и предвид на системата е, на дистрибуция на зехтин и производствените разходи. Това са трите фактора, които определиха спада на цените. Е, семействата, които произвеждат зехтин и е, които имат маслинови насъждения, все повече губят почва под краката си. Комисията признава, че средните производствени разходи са 5 евро през 2008 година, а цената, която се възстановява е 1,9 евро, така че виждате, че има разлика. И за това се наблюдава един непрекъснат дефицит и е, наблюдаваме също криза в сектора. Говорим за сектор, в който Европа е водеща в световен мащаб. Нека да си припомним това. Една трета от зехтина, който се продава в света, се произвежда в Европейския съюз и 40% от него се произвежда в Испания. Това основно в региона Андалузия, където е, 25% от производството в този сектор се осъществява и за това аз смятам, че тук хората в Испания са засегнати много дълбоко, хората, които работят в този сектор и за това има смисъл да бъдем изслушани в нашето искане да се използват частните складови наличности. Това, което изискваме е не само справедливо, но и абсолютно необходимо. В бъдеще не се очертава подобряване на положението. Реформата на ОСП ще доведе до там, че тези, които изглеж... отглеждат маслини, ще реализират загуби на хектар. Също така трябва да се прибави и правната несигурност. За мен това е просто скандално. Преди няколко години сектора взе решение да се организира, за да се използват частите складови наличности, за да може сектора да оцелее. При това комисията не беше сезирана. Онези стопанства, които използват тази възможност, трябваше да носят отговорност за това. Нямаше и финансови средства, които да им бъдат отпуснати. От друга страна бяха вложени много инвестиции за да се спаси тяхното положение във бъдеще. В крайна сметка тези хора не разполагат с правна сигурност, нямат и възможност да се консулгурират с други сектори по справедлив начин, така че ние трябва да се застъпим за е, частното складово стопанство и е, може би някои други депутати ще искат да вземат думата по този въпрос, но едно искам да помоля комисията. Едно второ посещение на комисар Мандант, моля е, комисията сериозно да си помисли за частното е, складово стопанство. То е абсолютно необходимо предвид реформата на ОСП. Тъй като има представител на комисията, искам да ви помоля сериозно да се замислите за създаване на механизми за решаване на проблемите, които възникват е, поради факта, че се плащат помощи на хектар в Андалузия. Ние обсъждаме, че това решение може да доведе до загуба на 50% от помощите. Това е скандал тъкмо във времената на криза, която трябва от няколко години. Благодаря много, госпожа Рад Кърсия. Господин Егня. Благодаря, господин председател. Виждам, макар че ние не, не, не отглеждаме а, зехтин, но в, в, е, е, в Великобритания, но в крайна, в край, в крайна сметка слънчеглед, слънч, слънчогледовото олио и зехтина биха могли да бъдат взаимозаменяеми и там също има проблеми. А, е, така че нека, нека, нека, нека комисията ми, ми обясни защо има такова противоречие. А, и от а, е, друго нещо, което искам да ми се обясни, да, дали а, е, спада на цените се отразява благоприятно на потребителя, т.е. той се възползва от това, или някой по пътя прибира парите в джоба си. Благодаря, Агню. Уишкабула Сантош. Обригат, президент. Е, Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от колегата Гарсия по същество. Става дума за наистина много голям проблем. Когато дискутираме за сълскостопанската политика и предлагаме да се въведат пазарни механизми, тогава говорим за такива механизми, които ще решат проблемите. Пазарът сами сам по себе си не може да решава такива проблеми. В случая говорим точно за това и според мен, противно на всякакви прогнози по отношение на е, световното нарастване на потреплението, виждаме, че цените спадат все повече. Има проблеми и трябва да се решават тези проблеми. Ние отбелязваме, че комисията отлага един проблем, който е много фатален за много държави членки. Затова още веднъж искам да подчертая, че е важно Европейската комисия да действа бързо с механизмите, с които разполага по отношение на частните складове, защото наистина е необходимо в възможно най-кратък срок да се даде отговор на този въпрос. Уважаеми господин председател, аз също не съм особено голям специалист за пазарната организация е, на отглеждането на маслини, обаче е, беше посочено, е, че в крайна сметка това, което е направено до момента не е достатъчно. Въпросът ми е къде комисията вижда причината за падащите цени, дали в Европа производството е в големи размери или това явление се дължи на световния пазар, или пък става дума за веригата за създаване на стойност. Вижда ли комисията някаква друга възможност за подобряване на цените? и разтоварване на пазара. Последният въпрос е към колегата. Ако се мисли за инструменти за пазарна интервенция, Въпросът ми е от гледна точка на комисията за какви количества и за какви срокове на намеса ще трябва да става дума и разбира се с каква цел ще се извършва тя. Ecco, io mi permetto anch'io di fare un breve... Аз ще се изкажа кратко. но не, же нямам повече колеги. Искам също да отправя въпрос към директора Ван Стайлен. Вие заявихте, че все още цените не са паднали до минималните прагове, кои, на които може да се разреши складирането. Но не е ли добре да се преразгледа механизма, по който се определят тези прагове? Защото при такава безпредседентна криза в Испания, Италия и на други места, може би, ако се вижда, че системата не функционира, би трябвало да се сменят механизмите. Имаме законодателни инструменти, които ни позволяват да се намесим, ако комисията приеме това. И втория въпрос. Тъй като по време на реформата от 2007 година бяха предвидени инструменти е, за регулиране на кризите, когато ставаше въпрос за плодове и зеленчуци, или не може ли да се създадат аналогични инструменти за е, зехтина, които да позволят производителите по-добре да реагират на флуктуациите на пазара? Защото тук става въпрос за многогодишни програми е, които не позволяват да се подобри управлението на предлагането, на търсенето, да се реагира на кризи, тъй като в момента вършим интензивна законодателна дейност. Защо да не проявим поне малко гъвкавост в тази област – Не можем ли да се да вземем пример от това, което направихме в областта на плодовете и зеленчуците? Не. Мисля ли комисията по два? Ако няма други желаящи да се изкажат, давам думата на господин директора с молба да реагира на въпросите и да, където може да отговори. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите, в хронологичен ред. Първо госпожа Гарсия спомена евентуалното намаление на помощ на Хектор. Знаеме колко е важна тя не само в този отрасъл, но и в много други. Така че това е част от един по-широк дебат в рамките на цялата ОСП и бъдещето на ОСП, дали ще се запази заплащането на хектар или не. И разбира се, това ще се, решението ще бъде отнесено и към отрасъла а, Зехтин. А, може, може ли да се размени, да се разменят различните видове мазнини, слънчогледовото олио и зехтина. Разбира се, по принцип може, но, но аз не виждам прякото отношение и прякът, прякият начин, по който те могат да се взаимозаменят. За известно време за Сехтин има в изобилие, може би повече, имаме повече в е, запас, например 20-21 тона в е, хиляди тона в Испания, просто защото реколтата е била малко по-рана и това също има някакво, някакви последици върху пазара и това до известна степен може би обяснява и малко по- и по-низките цени, а доколко е, потребителя се възползва от тези ниски цени, да, наистина е така. Защото в, е, с, в супермаркетите на страните производителки то е, е така най- е, продукта, изделието, което служи за, за, за привличане на най-низка цена в момента. Да, има, има, наистина има последици върху цените и, и върху а, потребителите, а самите производители просто на практика вече нямат никакви маржове. Имаме механизми за регулиране на пазара, както каза господин Капулаш Сантус, така нареченото ниво на мрежи за, на безопасност и праговете за отприщване механизма за е, частното складиране, ако разбира се се, се стигне до, до тези, тези цифри. Но, разбира се, трябва всичко това да бъде извършено в рамките на конюнктурата и предвижданията на тази конюнктура. А колкото до последния въпрос на господин Кастро, нивото на референтната цена отговаря ли на състоянието на нещата. В, това е част от цялостната дискусия за степента на безопасност, на мрежите на безопасност. Дали, дали този, това, тази степен на безопасност е наистина адекватна в различните отрасли и ще има обсъждане на... Сега не, не, не знам дали ще, това обсъждане ще бъде сектор по сектор, отрасъл по отрасъл, не съм сигурен, но Що се отнася до съпоставянето с отрасъла плодове и зеленчуци е, и групи на производители и възможност за преговори, Разбираме, че този, то, то, тази процедура и този целият пакет на групи, производители и така нататък е, е също би било, може би, също важен за е, отрасъла зехтин и може би е възможно след 2013 година подобни процедури да се прилагат и в други отрасли, като в случая отрасъла зехтин. Благодаря, господин директор. Вие така пояснихте малко нещата и призовавам колегите, които са пряко заинтересовани от това, може би биха така от, откликнали на а, призове, призъва на директора. Следващото ни заседание на 11 април 15 часа и на 12 в 9 часа. Благодаря ви. А сега веднага продължаваме с заседание на координатор.